Европейската служба за външна дейност заедно с комисията изготви доклад за стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Благодарим на председателството за това, че е поиска нашето становище преди приемането на съвета на заключения по тази тема. Нашата комисия направи доклад по собствена инициатива за Централна Азия – Работата по, не, е, по него ще продължи следващите седмици. Ще има изслушване и за човешките права е, в Комисията по човешки права под комисията. И за това искам да поканя господин е, Клар, шеф на отдел за Централна Азия и господин Спелц, представител на латвийското председателство. Имате по 10 е, минути всеки. Заповядайте, господин Клар. Аз мисля, че ще говоря по-малко от 10 минути определено, защото господин Бориан, според мен, покри голяма част от е, темите, по които можех да говоря е, в рамките на стратегията за Централна Азия. И искам да се извиня на уважаемите депутати, че господин Гунар Виган, който е директора за Източна Европа и Централна Азия, не присъства лично в момента тук, но той в момента е в Грузия и за това всъщност аз съм тук на негово място. Много съм благодарен че ни давате възможност да присъстваме тук в контекста на финализиране на прегледа на стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Тя бе прията от 2007 като основен политически документ. И с течение на времето тя бе обновявана – също биваха приемани заключения на съвета. Те ще бъдат и основен елемент на стратегията, както са и сега. Но времената вървят и заключенията на съвета трябва да отчитат този факт. И основният проблем, с който се сблъскваме в момента, е променения геополитически контекст. Кризата в Украина, позицията на Русия, Евроазиатския съюз. Това са въпроси, които засягат всички страни от Централна Азия и предизвикателствата са много пред тях. Освен това, всички тези страни по различен е, начин водят една многовекторна външна политика. Те търсят взаимодействие и сътрудничество с Европейския съюз и това е възможност, от която трябва да се възползваме. Прегледът е, получи ред предложения от мозъчни тръстове, от научните среди, от гражданското общество и партньори от е, централноазиатските страни. И Казахстан и Узбекистан, например, ни предоставиха много изчерпателни документи по своята позиция за стратегията на Европейския съюз за Централна Азия. Е, службата за външна дейност в момента доработва текста за заключенията и няма непременно да преразглеждаме изцяло стратегията от 2007, но ще направим един политически преглед на, този документ. Ние можем да имаме конкретна и реалистична роля и като партньори, и като движеща сила за законност и човешки права. Европейския съюз се приема позитивно от партньорите си от Централна Азия, защото имаме и прозрачно сътрудничество с тях. Например, миналата седмица имаше среща с ръководителя на ислам, Ислямската партия в Таджикистан. Той не успя да влезе в техния парламент в последните избори. И Естествено, той зае ясната позиция, че изборите не са били демократични, ние сме съгласни с това, но също така и подчерта, че е, Европейския съюз има добър, е, добра репутация в региона, каквато нямат щатите и Русия, да речем. Защото е, на нас се гледа като на институция с не с конкретни цели, които да искаме да извлечем нещо от тях като ползи, а по-скоро сме готови да им подпомагаме. И прегледа на стратегията е една искрена оценка какво можем да направим с региона като цяло и какви са конкретните проблеми на отделните страни. Европейския съюз трябва да отчита и все по-нарастващите разлики между пете страни там и различното им ниво на социално и економическо развитие. За това и поставяме възможности за споразумение за партньорство и сътрудничество с, с Казахстан, засилено партньорство, е, каквото нямаме с другите страни от Централна Азия. И това е напълно естествено. Някои страни имат, по, е, имат желание за по-тесни взаимоотношения, други не. И не би следвало да спираме тези, които искат, за да не прилагаме и е, е, уравниловка към всички. Освен това, трябва да се продължат с регионалните платформи, които предоставят общи решения за общи проблеми. Като разбира се, трябва да се търси повече гъвкавост, за да се постигат и повече конкретни резултати. Общия пакет за сътрудничеството с тези страни се е увеличил значително спрямо предходния период до 56% до 1 милиард евро. Това е периода 14-2020. И е, изпълнението на тези програми по един ефективен начин е, е от ключово значение за успеха на стратегията и в бъдеще има голяма роля за сътрудничество по сигурност и стабилност, включително устойчиво управление на естествените ресурси, както бе представено и от, е, от специалния представител. Също така се създава много трудна ситуация в някои страни, свързана с економически е, трудности и вътрешните мигранти. Но репутацията, както казах, на Европейския съюз е поставена на карта. Ние сме техния пръв партньор за помощ и, и търговия преди Русия и Китай с някои от тях. Но независимо от това, ние не, нямаме, не получаваме достатъчно признание и видимост за усилията, които полагаме. И именно по тази причина е, в това отношение Европейския съвет трябва да работи повече и не само в този регион. Затова е, присъствието на постоянния представител ще е, помогне да, се, да има повече осведомено за усилията на Европейския съюз сред тези страни. И накрая, координация и синергии с европейските институции, а и между институциите и страните членки и други страни и организации. Това е от ключово значение. Както каза специалния представител, диалога с регионалните и, много, и международните организации като ООН и Световната банка се приемат в тази регион. Съществуват, разбира се, и е, платформи за диалог с е, Штатите, Китай, Русия и други. Е, за това ние трябва да търсиме добра координация в диалога, за да можем да извлечем максимум от нашата стратегия за това Азия. Господин Пенсиван. Thank you, Mr. Kusar, Uh, uh, uh, Благодаря. Благодаря на членовете на комисията АФЕД за поканата. Уважаеми депутати, вие вече чухте посланник Бурян и слушахте и господин Клар, затова аз ще се спра на гледната точка на Латвия и дейността и в качеството и на председател на Европейския съвет по въпросите на Централна Азия. Най-напред искам да благодаря на вашата комисия за тази инициатива да се постави акцент върху партньорството с този регион, който често и, става, и остава в страни от светлината на прожекторите. Регион има стратегическо значение за Европейския съюз за постигането на сигурност, за бизнес връзки, търговско и енергийно сътрудничество и по-тесни връзки с народите и обществата, като по този начин се откриват нови възможности за образование и културен умен. Централна Азия следователно заслужава повече внимание и подкрепа от наша страна. Този район е един от приоритетите на латвийското председателство това, както историческите връзки на между Латвия и тези страни и опитът, който е натрупен и знанията и двустранните контакти, могат да бъдат полезни за Европейския съюз. В началото на председателството в януари в е, Брюксел, Латвия организира конференция посветена на региона. Там обърнахме внимание на интереса ни да се засили практическото сътрудничество с този регион и да се стимулира дебат за бъдещето на взаимоотношенията. Сега, е, с, към края на председателството е редно да направим равносметка. От гледна точка на сигурността като регион, граничи с Афганистан, Средна Азия има важна роля за сигурността и стабилността в региона. Ето защо е, трябва да работим с тези страни, за да се подобри управлението на границите, сигурността, да се борим срещу трафика наркотици и тероризма. Това е една от причините, поради които Латвия пое водеща роля в, при управление на програмата за управление на граници. Надяваме се програмата започне през следващи няколко седмици. Тя ще помогне на страните от Централна Азия да увеличат своя капацитет за капацитета на граничните служби и на митническата агенция. Председателството организира семинар в Брюксел, на който бях разгледани заплахите сигурността с експерти от Средна Азия. Този семинар е свързан с диалога на високо ниво за сигурността, проведен в Душанбе през март. Отчитайки значението на опазването на околната среда, въвеждането на екологосъобразни политики и технологии в Средна Азия, председателството организира конференция под надслов Зелен мост. Там се обсъдиха въпроси като укрепване на управлението на околната среда, засилване на сътрудничество за зелен растеж в Европейския съюз и Средна Азия. Както знаете, селското стопанство и развитието на селските райони са приоритет за взаимоотношенията между Централна Азия и Европейския съюз. Селското стопанство играе важна роля в региона и е източник на прехрана за много хора. Приносът на Латвия беше да сподели своя опит в тези области. Запознати сме с предизвикателствата пред тези страни в областта на доброто управление и борбата срещу корупцията. Ето защо по време на председателството Латвия по ангажимент да организира поредица от семинари в взаимодействие с платформата за върховенство на закона Европейски съюз Средна Азия. Организирани са семинари за, в областта на съдебната система и много латвийски съди работят с колеги от региона, споделят своя опит в рамките на програмите на Европейския съюз и Венецианската комисия на съвета на Европа. Сега искам да се спра на значението на сътрудничество в областта на образованието. Искам да подчертая значението на помощта на Европейския съюз в областта на образованието и професионалното обучение. Според Латвия програмата е разен Плюс има сериозен потенциал и трябва да помогнем на страните от региона да се възползват максимално от нея. Искам да ви информирам, че заедно с службите на комисията се подготвят първата министерска е, среща Европейски съюз Централна Азия в е, Рига. Тази среща на министрите на образованието ще даде нов тласък на сътрудничеството и ще разработи план за конкретни действия за периода 2015-2017 година интереса на Латвия към по-нататъчното развитие на сътрудничество в областта на образованието е свързано и с обмена на студенти. 925 студенти от Централна Азия са записани в университетите и колежите на Латвия. Благодарение на финансирането на Латвия и други юридическия факултет осигурява специални програми и стипендии в областта на европейското право и економическо управление. Разработването на транспортните и транзитни връзки е област, в която за Латвия има сериозен потенциал за взаимодействие с страните от Централна Азия. Председателството организира конференция на високо ниво, е, посветена на транспортните връзки през април. По време на нашето председателство Латвия се стреми да засилва връзките между европейските и централноазиатски бизнесмени беше Латвия ще организира специален форум, който ще се проведе на 5 юни в града Юрмала. След като обобщих дейностите на председателството, искам да кажа няколко думи за стратегията за процеса на преразглеждане на стратегията Европейския съюз Средна Азия. Радваме се, че се води много активен процес. Много държави членки представиха свои идеи. Страните от Централна Азия активно споделиха своите идеи. Различни мозъчни тръстове дадаха своя принос и председателството е, оценява високо ролята на Европейския социален и економически комитет. Радвам се, че се води днешната дискусия тук. Тя ще подпомогне допълнително процеса. В заключение, основните цели и приоритетни области – за стратегията от 2007 година се запазват, но сега е необходимо да се отчитат в по-голяма степен специфичните потребности на отделните страни. Пете страни не, не са хомогенни от гледна точка на економическо развитие и готовност за взаимодействие с Европейския съюз. Трябва да отчетем различните цели. Сътрудничество по досегашните платформи трябва да продължи. Председателството приветства назначаването на новия специален представител на Европейския съюз за Централна Азия и много се радваме, че той беше поканен от Комисията по външни отношения да говори тук и накрая искам да изразя убеждението си, че след приемането на заключението на съвета стратегията Европейски съюз Централна Азия през юни, усилията на Европейския съюз за по-нататъчно развитие на партньорство с Централно-Азиатския регион ще се засилят. Латвия ще продължи активната си роля и активно взаимодействие с страните от Централна Азия и след като приключи председателството, така че всички проекти, които бяха започнати да продължат. Благодаря за вашето внимание. Muchas gracias. Para empezar con el turno de intervenciones, le doy la palabra al señor Meseris. Thank you, Chair, and uh, thank you, gentlemen, for your uh, very uh, exhaustive and actually, in some sense, very optimistic uh, presentation on, on the review process. Um, Благодаря много за изчерпателните изложения. Приветствам този разговор, тъй като ще има доклад по собствена инициатива и аз съм докладчик. За Европейския съюз това не е, е високо приоритетен регион, но все пак е приоритетен регион. Той е зависим от нашата политика към други региони. Прегледа през 2012 година се обословаваше от е, Афганистан, а сега от Русия. Сега ще се спра само на четири елемента. Първо, аз мятам, че е много важно въпросите свързани с правата на човека и върховенството на закона да бъдат включени във всички взаимоотношения с региона, защото това е регион, в който има множество предизвикателства в тази област. В някои страни наблюдаваме отстъпление, в някои няма никакъв напредък с евентуалното изключение на Казахстан. Дори там не можем да говорим за пълно изключение. Освен това, трябва да постигнем баланс в хода на преразглеждането между регионалния и двустранен подход. Не всички въпроси могат да бъдат решени на регионално ниво, но и не всички могат да бъдат решени на двустранна основа. Ето защо трябва да се намери точния баланс. Трябва да видим къде можем да приемем гъвкави рамки и платформи. По-нататък държавите членки трябва да се включат по-активно. Липсата на, приори, на приоритетен статут е ограниченото участие на държавните членки аз лично смятам, че е жалко, че през последните 8 години никоя държава членка не изрази желание да, уча, да играе водеща роля в областта на образованието. И се радвам, че Латвия е, е готова да прояви такава активност. Това е инвестиция, е, която може да даде резултати спрямо Русия и останалите части на региона. И накрая, както каза посланник Борян, увеличаването до 6, над 6 милиарда е, е насърчително, но трябва да внимаваме как ще изразходваме средствата за развитие. Не на последно място, защото Китай, е, в Китай са взели решение за 40 милиарда е, помощ, сътрудничество за развитие. Не знам защо все още е, предоставяме бюджетна подкрепа. Повечето донори, донори са се отказали от е, този подход. В е, региона корупцията е широко разпространена. Пряката бюджетна подкрепа не дава резултати. Благодаря. Господин Петерле. Искам да изразя благодарност първо на латвийското председателство за това, че изразиха, така да кажа, такова внимание към региона. И определено съм е, съгласен с господин Месернич, че това е наш приоритет макар и да не са страни от нашето съседство. Съгласен съм също и с колегата, който говори колко е важно да има върховенство на закона и за това, че трябва да има индивидуален подход. Когато говорихме за програмите за съседство, казах нещо, което мога да повторя и сега. А, именно, че доброто управление трябва да бъде ключов момент. Това е, е становището ми. А именно, че в страна като Киргистан, например, която има много сериозни амбиции в посока демокрация и то не е отскоро, там бихме могли да допринесем е, повече с е, по-целенасочени действия. В някои отношения ние губим битката за Централна Азия, така да го кажем. И Абсолютно съм за това да има индивидуален подход. Най-малкото и защото тези страни не харесват да бъдат слагани в една кошница. И какво смятате, че можем да направим повече в подкрепа на Киргистан, където има сблъсквания, знаете? И втори въпрос. В Узбекистан проблемът с детския труд все още е толкова нерешен. Остава, че оставам с впечатление, че би следвало да свериме становищата си за тази страна по отношение на този проблем, дали е постигнат там някакъв напредък. Господин Намикинс, благодаря. Имам въпрос към представителя на председателството. Благодаря ви за уводя, но когато започна работа латвийското председателство, е, сложихме на един кантар два е, големи кита, източното партньорство и централноазиатските страни. И сега след е, пет страни, след пет месеца, извинете, на срещата на върха за източното партньорство, която действително беше на много високо ниво, разгледахме съответните проблеми, но сътрудничеството с Централна Азия остава на по-низко ниво. Може ли да коментирате за съответните инициативи? Може би не сте успели просто да ги доведете до край. На хората им е интересно да знаят какви са резултатите. А що се отнася до образованието и програмата Еразмус? Като че ли там нещата върват малко по-добре. Няма да губя много време, но евентуално бихте могли да ни е, кажете Дали ще можете да направите нещо по време на последния е, месец от председателството, на, евентуално на най-високо ниво за взаимоотношенията ни с тези страни? И последния оратор. Благодаря и на двама ви за много интересните изложения. Опоменахте, че Европейският съюз няма достатъчна видимост в държавите от региона. С това са свързани и двата ми въпроса. В първия ще се позова върху периода непосредствено след Втората световна война в Германия. Тогава Съединените Американски щати създадоха много децентрализирани структури на германска територия, за да установят пряк контакт с местното население. Възможно ли е нещо подобно и в страните от Средна Азия? Вторият ми въпрос. Имаме много положителен опит с, от Азербайджан. Това са отлично образовани хора, които могат тук на място да се запознаят с начина по който функционира една демокрация. Те могат да бъдат използвани като оръжие срещу правителствата, чието представи за демокрация не съвпадат с нашите. Става дума за стъжанти тук в Европейския парламент. Възможно ли е да има такава програма и в други европейски институции? Благодаря. Давам сега на двамата ни оратори по 5 минути за отговор. Заповядайте господин Пелс. Ще, ще се опитам да отговоря. И ако председателят ми позволи, ще дам думата и на колегата от е, службата за външна дейност да допълни. Въпросите. Човешките права. От страна на председателството ние напълно сме съгласни, че диалога за човешките права трябва да бъде включен във всички форми на контакти с наши събеседници от тези страни. В много странен план и в двустранен план. И ключа към успеха е да не отстъпваме от тези изисквания, независимо от вида на контактите ни. За това е важно тези контакти, е, тези послания да се изпращат на различни нива и под различни форми. По образованието и други конкретни отраслови въпроси, благодаря за добрите думи. Основният момент по отношение на образованието е да се работи по конкретни е, от сектори. Става дума за практическа работа, за повече ангажименти с отделните сектори, да има практическа помощ, конкретни дейности. Това е от ключово значение. И с това и се надяваме, че платформата за образование ще набере много повече скорост от тук нататък. Затова и започнахме активно да работим за нея по време на нашето председателство. А въпросите за доброто управление. Абсолютно съм съгласен, че те са ключови. И Европейския съюз може да даде своя принос в региона. с което ще отговорим и на въпроса как можем да помогнем на Киргистан. Киргистан е има много добри постижения в посока на приемане на по-демократичен модел на управление, но показва и известна нестабилност. Затова е много важно ние да можем да окажем подкрепа на тази страна за изграждане на капацитет и в областта на управлението. Въпроса за източното партньорство и Централна Азия. Срещи на върха за източното партньорство се провеждат регулярно, но такива за Средна Азия регулярни няма. Затова не бих се съгласил, че не сме работили на достатъчно високо политическо ниво. Имаше среща, примерно, с министрите на транспорта на тези страни, а в края на юни ще има среща на ниво министри на образованието. Там ще има много голямо представителство от тези страни. И е, те коментираха също, че е изключително важно да се работи по отделните области, отделни сектори. А, там, където не можем да работим на регионално ниво, трябва да работим двустранно, във всякакъв форум, в който е възможно. Въпросът да, е да търсиме практически резултати. Също имаше форум а, в Рига, който, на който присъстваха министрите на образованието. Така така че с това отговорих на повечето въпроси. Единственото, което искам да добавя е, че определено сме благодарни на страните членки и на службата за външна дейност и на комисията за това, че започнаха преглед на стратегията за Централна Европа. Минала година, е, за Централна Азия, извинете, миналата година не беше ясно дали това ще се случи, но ето, то е факт. Председателят благодаря. Господин Пелс, думата има господин Клар за 5 минути. Благодаря, господин председател. Нека още веднъж заявя, че върховенството на закона и правата на човека са от основно значение. Те трябва да са неотменима част от всяка една наша политика спрямо държавите от региона. Бе упоменато и доброто управление. Ние също поставяме акцента върху доброто управление в предложението, с което излязохме към държавите членки. Дори още по-настойчиво заявяваме, че доброто управление е отрешаващо значение за развитието на страните от региона. В крайна сметка в техен интерес е да могат да привлекат инвестиции. Ако не могат да създадат благоприятни предпоставки за европейски инвестиции, то в региона просто няма да се инвестира. А за да има инвестиции, трябва да се установи добро управление. По въпроса за образователната програма, която бе упомената, наистина чудесно е, че Латвийското председателство пое инициативата. Полша заяви, че също проявява желание да поеме инициативата в рамките на образователната платформа. До момента нямаше държава членка, която да играе водеща роля в рамките на тази инициатива. Да, наистина Китай играе много активна роля в Средна Азия, играе много активна роля и спрямо други свои съседни държави, но не бива да тълкуваме това буквално. Помощта, която предоставя Европейският съюз е в по-голям размер от единия милиард, който бе цитиран. Не знаем какъв точно е размерът на помощта, която предоставят държавите членки на двустранно равнище. Ние поставяме акцента единствено върху общия размер на помощта, предоставена от целия Европейски съюз. Сумата, която бе цитирана за Китай, включва и отпуснатите от Китай кредити. Ако започнем да включваме в размера на нашата помощ кредитите отпускани от финансовите ни институции, то разбира се, помощта ще, бъде, ще излезе в по-голям размер. Нека не се сравняваме и съревноваваме с Китай. Европейският съюз играе по-различна роля. Поради това се оценява и онова, което вършим. Оценява се факта, че не преследваме конкретни политически цели, за разлика от някои държави, съседни на държавите от Средна Азия. По въпроса за Киргистан, страната е изправена пред множество предизвикателства. Тя бе сред онези страни, изборите в които бяха квалифицирани като сравнително честни и свободни. Но в момента в Киргизския парламент се обсъждат два законопроекта за общността ЛГБТИ и за финансираните от чужби на НПО. Това са два законопроекта, към които ние подхождаме много критично, постоянно ги обсъждаме с киргизската страна, заявяваме, че тези законопроекти не са знак за положителна промяна. Иска ни се страната да продължи в правилната посока, но не ние сме онези, които ще свършат работата. Киргизската страна трябва да си свърши работата, ние можем само да я подкрепяме. Детският труд в Узбекистан бе постигнат известен напредък. Заедно с МОД и Световната банка успяхме почти да елиминираме детския труд в Узбекистан. Продължаваме да работим за подобряването на условията на труд. МОД упражнява контрол върху събирането на памуковата реколта заедно с други световни донори. По въпроса ви за структурите създадени от Съединените Американски щати, така наречените домове на Америка в редица държави. Имаше подобен проект в Армения. Това със сигурност е модел достоен за проучване. Популярността ни като проблем продължава да е на дневен ред по-точно липсата на видимост и популярност. Това е проблем за нас не само в Средна Азия, но и в други региони по света. Така че американският модел може би би могъл да бъде проучен. Председателят, благодаря ви. С това изчерпахме дневния ред за днешното заседание. Нека ви припомня, че на 11 юни в Страсбург ще се проведе извънредно наше заседание, на което ще гласуваме по редица доклади. Следващите ни заседания тук в Брюксел са на 15 и 16 и на 22 и 23 юни. Председателят любезно благодари на преводачите.